още едно съобщение. Председателят е, Мартин Шулц ме помоли да ви информирам, че е създадена нова политическа група. Европа на свободата и пряката демокрация, която ще е, бъде учредена от 20 октомври 2014 година. Тази политическа група е съставена от 40 членове на Европейския парламент и заявлението за учредяване на групата съгласно член 32 алинея 5 от правилника за дейността на Европейския парламент е била подадена до председателят на Европейския парламент. И така пристъпваме към гласуване. Dziękuję bardzo. Jest to wyraz uznania, jak rozumiemy, dla prowadzenia przeze mnie. Благодаря. Аплодисментите предполагам, че означават, че добре председателствам това заседание.